12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. За всички, които се интересуват, резултата от матча Франция-Германия към момента е 0 на 0. Следващата точка от дневния ни ред е използване на традиционните наименования за вината от САЩ. Давам думата на господин Шемета от името на комисията. Господин председателю, госпожи и господа, Използването на някои е, традиционни наименования за е, вината е отдавна установена практика в Европейския съюз. След е, е реформата в областта на винарството и вината от 2008 година бяха създадени е, правила за признаването, е, защитата и използването на тези традиционни наименования. По-конкретно беше определена нова процедура – за защита на вина от Европейския съюз и трети страни, когато те се продават на пазарите на Европейския съюз. Съединените щати винаги са проявявали скептицизъм по отношение на традиционните наименования за вината и от там нататък и не се зачитат от тях във всички случаи. Споразумението за вината между Европейския съюз и Съединените щати от 2006 година предвижда изключение за използването на традиционното наименование шато за американски вина, внасяни на европейския пазар, което всъщност е търговска марка, регистрирана в Европейския съюз преди 10 март 2006 година. Един преходен период от 3 години беше разрешен за вината от САЩ с такива наименования като шато, за да могат те да се продават на пазара на Европейския съюз. През март 2009 година този преходен период изтече. През 2010 година двете най-големи винарски асоциации – в Съединените щати подадоха заявления за признаване на наименованието Шато като традиционно наименование за вино от Съединените щати, внасяно в Европейския съюз. Шато обаче се използва от Люксембург, Канада, Чили, не само от Франция, когато се внасят но това в никакъв случай не означава идентичност с вече защитената марка в държавите членки. При една нова процедура беше публикувана обявата. Франция се възпротиви на признаването на наименованието Шато за вината от САЩ с аргумента, че това ще въведе в заблуда френските потребители. Комисията разбира колко деликатен е въпроса и продължава да оценява случая. Необходимо е повече време, за да се направи задълбочена оценка на ситуацията. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Госпожа Люлинг от името на НП за две минути. Господин комисар, ето от, отново съм тук на тази трибуна, за да защита вина винарозарския отрасъл в Европа. Това е нашата традиция, нашата култура, нашата интелектуална собственост. Един отрасъл, в който все още Европа е шампион и лидер след виното розе и а, засаждането на Лузя, сега трябва да комисията да защити адвитам етерна наименованията Шато и Кло. Става дума за американските вина, които ще се продават и се продават на, европейският, на пазара на Европейския съюз. Няма причина за това, никаква причина не може да накара комисията да отстъпи и пред Съединените щати, които неправомерно използват нашите наименования и създават нелоялна конкуренция е, спрямо качествените европейски вина. Знаете също така, че какво, знаете какво е, е съдържанието на понятието шато, а американците в никакъв случай не могат да изпълнат условията за за да могат да използват подобно наименование. Знам, че общностното право признава регламенти, приети от професионална организация на трета страна, но тези регламенти и тези правила трябва да бъдат правомерни и точни. А не, не е такъв случай. Знам, а, господин комисар, че вие замествате своя колега и че не е лесно за вас, но става дума за един политически акт. Много ви моля, предайте нашето послание на комисара Чолос. Благодаря на госпожа Люлинг. Следващият оратор от името на социалистите и демократите, господин Декастро. Президенте, комисари, оноревали колеги. Благодаря, господин председателю, господин комисар, колеги. Имаме добра възможност решително да разгледаме един стратегически въпрос в областта на ОСП традициите и развитието на европейското производство. Заливат ни от всякъде имитации на марки, които са финансирани от Европейския съюз данакоплатец. Използването на наименованието шато за американски вина, които се продават на, американския, на, извинете, на европейския пазар, е особено тревожно. Несъмнено, господин комисар, това е търговска практика, която от една страна може да въведе в заблуда крайния потребител при покупката, а от друга страна да има неблагоприятни социални и економически въз... последици за винарския сектор. Днес залог са наименованията Шато и Кло. Но ако това се допусне, могат да бъдат застрашени всички качествени. Риоха, шампанско и други а, вина а, се имитират навсякъде по света. Търговското споразумение между нас и а, Съединените щати от 2006 година – се пренебрегва до там, че през 2009 година на Съединените щати беше разрешено да изнасят е, вино с наименования, които вече са защитени от нас. Ние сме много напред по отношение на безопасността на е, храните и прозрачността, а що се отнася до вината, те също са защитени от е, тези норми, както и от нормите за гарантиране на качеството. Помните колко големи битки водихме тук в парламента. Трябва да се сложи край на имитациите на качествени европейски продукти. И всичките ни усилия ще бъдат пропилени на празно, ако разрешим на трети страни да дойдат с техните имитации и да ги продават на нашия пазар. Ето защо, господин председателю, още веднъж искаме да призовем комисията да гарантира по-голяма прозрачност на пазара и истинска реципрочност на търговските правила, по-голямо сближаване на стандартите за качество, които прилагаме самите ние в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Давам думата на следващия колег за господин председател, скъпи колеги. След е, картофите, ГМО след а, епизода за производство на вино розе от добавяне на течност към червено вино, днес трябва да обсъждаме необходимостта да позволиме на американци, на някои американски производители да използват наименованието Шато. Аз съм французин, французойка, но това не е само френски проблем, както казаха колегите. Е, в Европа има винаро-лозарски райони, които са от историческо значение напоследък с много дъл... дългогодишни традиции, където с отлично е, ноу-хау, шато за региона на Бордо, кло за района на Бургундия. Това са синоними на качество, но също така на, на култура, на европейско наследство. Разбираме, че Съединените щати желаят да използват тези на, наименования, за да могат да се възползват от репутацията и на тези вин, европейски вина. Но, господин комисар, ако ни им позволим, това ще има много тежки последици, без да има реципрочност за нашите производители. Това, това, има, това ще даде възможност и потребителя да бъде заблуден, а ние не можем да приемем това. Разбира се, ние не, ние не можем да забраним на чилийците или на американците да имат шата или кло, но ако това е истина, нека да не подценяваме и да не продаваме за 5 стотинки нашата традиция и култура. Благодаря. Äh, Скъпи колеги, виното също е много важна за мен тема, но моля не ме принуждавайте да ви прекъсвам. Господин Ферейра. Благодаря, господин председател, господин комисар. След плачевните последици от реформата на ОСП за винаро-лозарския сектор в Португалия, сега предстоят други промени. В някои винаро-лозарски региони производителите дори не могат да си покрият разходите за реколтата. В Португалия сега са изложени на опасност много защитени наименования, които съществуват вече от години – Сключването на търговски споразумения между Европейския съюз и Съединените щати дава възможност на американските производители да се възползват от репутацията на португалското порто, което вече се произвежда от стотици години. Това ще се отрази неблагоприятно върху потребителите, върху региона Доро в Португалия, един винаро-лозарски регион с много дълги традиции. Господин Дантан за две минути. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, и аз бих искал да допълна изказването на Астрид Люлинг и искам да сравна три дефиниции. Шато е защитено наименование по силата на член 118 2 и 3 от регламента от 2007 година. Член 27 от регламент от 2009 година създава една обща дефиниция на някои е, термини, свързани с е, винаро-лозарското производство. През 2009 година, това беше преди въвеждане на процедурата за съвместно вземане на решение, същевременно Съединените щати в е, Федералния кодекс са включили шато като като вино, което се произвежда в даден район от дадени производители, като е, шато може да бъде част от етикета, като част от името, наименованието на а, виното. Значи става дума за търговска марка. Всъщност на, на, на практика се имитира европейската дефиниция, а подобно е, явление е изпразнено от е, смисъл. В нашето много ви моля, по-бавно казва председателя. В, е, наши, в, на, в, нашия, в нашата резолюция от 2009 година има дефиницията има съвсем друго съдържание. В становището на комисията Становището на комисията, публикувано в официалния вестник, не фигурира в американския регламент, което означава, че искането на американците е недопустимо и неправомерно. Благодаря много. Два пъти ви казах, че ще е, ви прекъсвам. Господин Андрю, две минути. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, Днес е необходимо, господин комисар, комисията да провери доколко това искане е в съответствие с нашите правила и регламенти. Използването на подобно наименование е възможно, ако отговаря на условията, които се изискват в държавите членки. Ако това не е така. Става дума за е, едно неправомерно използване на е, наименованието, като се създава не, нелоялна конкуренция за европейските вина, които носят наименованията Шато и Кло. Американските вина не се произвеждат от вина от даден регион. Второ, това ще бъде заблуда за потребителите относно търговската марка. Тоест, наименованието няма да има нищо общо с района, в който се произвежда виното. И трето, това ще бъде е, в ущърпа на е, традициите и на качеството, постигнато след дългогодишен труд. Ще им, това ще бъде един опасен прецедент който може да застраши и други е, традиционни наименования, като каза, Бург и други. Господин комисар, можете ли да ни е, кажете дали американското искане е допустимо и дали е, в тяхното искане се съдържат всички елементи, които е, се изискват от е, разпоредбите залегнали в европейското право за това. Благодаря, господин Дантан. Току-що ви прекъснах. Мога да ви кажа също така, че резултатът от пача Германия-Франция е 1 на 0 в полза на Германия. Господин Силвестрис. Синьор комисарио, контрол Господин комисар, вносът на фалшификати от трети страни винаги е срещал решителния отпор на нашия парламент. Спомням си заглавията е, в медиите в Италия. Може ли е, да се произвежда вино, като към него се добавят е, химикали и да се продава комплект, с който виното да може да се фалшифицира? Ето, показвам ви. Добавя се мая, добавят се е, различни вещества, за да се стимулира ферментацията. Етикетите също заблуждават. Сан Дженовезе, Кянти, Бароло. Това са само част от имената. С или без добавена захар пише на тези, на тези етикети. Аз ви казвам какво пише в медиите и каква широка гласност получава за американските продукти, мисля, че трябва да се сложи край. Кианти и Марсала са много а, уместни примери. Това вече е недопустимо и е чисто пиратство. Казах ви, че се произвеждат комплекти с химикали. Те се произвеждат в Съединените щати. Благодаря. Две минути за следващия оратор. Благодаря, господин председател. 2006 година бе подписано споразумение в Винаро-Лозарският търговския отрасъл с Съединените щати. След това обаче Съединените, междувременно Съединените щати не направиха нищо и продължават да използват неправомерно наши марки, в които включително и а, за вино Малага и Херес. Трябва комисията Комисията трябва да се намеси, за да се прекрати използването на тези е, названия. Важно и необходимо е, според мен, е да се създаде един регистър на защитените наименования, колкото до използването на наименования като Кло и Шато, бих искала да знам какво мисли Европейската комисия по въпроса. Как ще гарантира, че американците ще използват, ще се придържат към необходимите изисквания. Същевременно знаете ли, че американците използват и, наименен, и наименованието Солера за Херес. В един даден момент може този, това явление да стане всеобщо и е, като по този начин ще създаде изкривяване на пазара. От една страна искаме от европейските асоциации да спазват едни много строги норми, а Затова смятам, че трябва да се е, да защитиме секто отрасъла, качеството нашите продукти, като работиме за постигане на едно споразумение в рамките на СТО е, по този повод в бъдеще. Господин Дорфман, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, Европейският съюз има голям интерес от доброто функциониране на търговията с вино в световен мащаб. Това въжи с особена сила за нашия износ. 23 хектолитра вино се изнасят от Европейския съюз, а вносът към съюза възлиза едва на половината 13 хектолитра. Трябва да се осигури лоялност, както по отношение на участниците на пазара, така и по отношение на потребителите. Потребителите имат право да знаят какво се съдържа в един продукт имат право да са сигурни, че наименования като шато, например, са надлежно защитени. Съединените щати трябва да изпълнят изискванията най-вече по отношение на родовите обозначения, за които говорихме днес, независимо какви са те – кианти, шампанско или други. Ако на етикета в Съединените щати пише нещо такова, то съдържанието трябва да отговаря на етикета. Годишно изнасяме 5,2 хекто е, милиона хектолитра вино към Съединените щати. Внасяме почти половината от е, това количество, така че имаме интерес търговията ни с вино с Съединените щати да функционира добре, да се извършва при справедливи и приемливи условия. Благодаря. Следващият оратор за две минути госпожа Патрал Невеш. Благодаря, господин председателю. Всяко разрешение за използване на такива традиционни наименования, като специална а, реколта или порто, е удар срещу производителите и потребителите. Трябва категорично да се борим с ногти и зъби, за да отстояваме позициите си. Умишлено и скришом се подвежда потребителя, който не купува истинския продукт. Въпреки големите инвестиции е, в е, доброто име на марката, а то се гради с години наред, производителите понасят тежък удар. Същото се отнася и до защита на правата на потребителите – инвестира се в качеството и в разпространението на продукти, особено висококачествени, с защитено наименование за происход. Преходният период доведе до злоупотреби, за които комисията е много добре информирана. Американците се възползваха, но те не бяха единствените. един път като започнат злоупотребите, много трудно е те да бъдат спрени. За това не бива да допуснем духа да излезе от бутилката. Проблемът далеч не е само Съединените щати, а изобщо третите пазари, третите страни с огромния потенциал за нарушения. Помислете си само за Китай. защото Китай може да започне да внася от Съединените щати, което ще бъде в ущърп на Европейския съюз. Веднъж за винаги трябва да сложим край на всичко това. Да не се използват нашите защитени наименования за происход. Не бива фалшификати да влизат на нашия пазар. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Кьостингер. Президент, сега благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, когато говорим за наименованията за вината, трябва да сме наясно какъв е основният проблем. Европейският съюз може да разчита на наименованията за географски происход, които се прилагат тук. Но американците прилагат съвършено друга стратегия там не са защитени по закон географските наименования. И мисля, че Европейският съюз има право да прояви известна самоувереност по този въпрос. Сключено е съответното споразумение за търговия с вино между Съединените щати и Европейския съюз. До момента то не е довело до разрешение на проблема. Съединените щати от няколко години са въвели забрана за използването на традиционни наименования за американски продукти. Но при все това споразумението не доведе до задоволително решение. Мисля, че Европейската комисия не бива да предоставя ново разрешение за използване на традиционните наименования от страна на САЩ. Вместо това трябва да се концентрира върху сключването на ново споразумение. Освен това, вече разполагаме с един чудесен пример, именно взаимното признаване в областта на органичните продукти. Можем да се получим от този пример. Въпросът ми към комисията е следният. Как смятате в бъдеще да гарантирате нормативните уредби да се прилагат и от двете страни в полза както на потребителите, така и на производителите. За две минути думата има госпожа Клас. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Виното е чувствителен продукт, свързан с културни традиции, но и с економически фактори. В рамките на търговията с вино трябва да се справим както с регионалните, така и с световните предизвикателства. Регионалната търговия е изправена пред много специфични предизвикателства и едно от тях са традиционните наименования. Те са символ за качество, отъждествяват се със съответния регион и отправят ясно послание към потребителите. За французите и люксембургците това понятие е шато или кло. В Германия има друго понятие много е важно, за да могат да се използват тези наименования, гроздето да е произведено в определено стопанство. Същото въжи и за виното. То трябва изцяло да е проведено в... и произведено в определено стопанство традиционните наименования автоматично се свързват с региона, в който са произведени гроздето и виното. Днес, скъпи колеги, всеки знае, че германското шампанско наравно се конкурира с традиционното шампанско на пазар. Но каквото и да е наименованието, то трябва да отговаря на строго определени условия. Комисията би следвало да осигури яснота нормативната ни уредба не бива да се разводнява от трети страни. Европейската традиция в областта на виното не подлежи на преговори, господин комисар. Процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Санчес Шмидт има думата за една минута. Мерси, президент. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. През 2012 година предложението на Европейската комисия ни разтревожи. Ставаше дума за възможността американци да продават на европейския пазар а, е, вино с наименование Шато и Кло, като тези наименования са свързани с едно е, занайчиско производство, което има свое качество и свои традиции и което се произвежда от грозде е, от даден район. Докато в Съединените щати продукт, виното се произвежда по промишлен начин, без да има никаква гаранция за происхода. Ако ние разрешиме на Съединените щати продаването на това вино, ние излагаме нашите производители на нелоялна конкуренция. Така че се надявам, че комисията ще вземе необходимите мерки, за да защити нашите винопроизводители на всяка цена. Благодаря господин Шемета за заключителни думи. Благодаря. Господин председателю, уважаеми депутати, искам да благодаря на всички за изказванията и приносът им към разискванията. Много внимателно си отбелязвах въпросите, които поставяте и вашето безпокойство непременно ще предам на моя колега комисаря Чолуш, който отговаря за темата. Ще предам точно и всичко казано от госпожа Люлинг. Искам да подчерта още веднъж тезата си от първоначалното изказване. Много добре разбираме политическата деликатност и последиците от вътрешна и от външна гледна точка. Що се отнася до е, заявките от Съединените щати, търговската спогодба се спазва и от двете страни. Американските е, заявки са подадени изцяло в съответствие с законодателството на Европейския съюз. Разбира се, географските указания са защитени, но традиционните наименования не са интелектуална собственост. С тази оговорка трябва да поясня, че е, комисията все още разглежда е, подадените е, заявления. Окончателно решение няма. Работим по заявленията, както казах. Разбира се, отчитайки интересите на винопроизводителите и потребителите, това ще бъде е, наш ръководен принцип, когато вземаме решение. Благодаря, господин комисар. След като толкова обстойно говорихме за вино, надявам се, че можете да изпиете сега по една чаша. Заседанието ще продължи утре, 7 февруари. Протоколът от днешното заседание ще бъде публикуван на страницата на Европейския парламент. Благодаря на колегите, на сътрудниците ни и на преводачите. Желая ви приятна вечер. Закривам заседанието.